told me about that. Give him a have to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of vote. И така преминаваме към обясненията на гласовете. Продължавам на родния си език, за да улесни работата на конферентните преводачи. И така, първият доклад е доклада на госпожа Ченичи за процесуалните гаранции на децата за подозрени или обвиняеми по наказателни производства. Заповядайте, имат... Извинете, не е възможно да взема отношение, защото вие самият не ми обръщате внимание, говорите с някой, друг никой не ме слуша, така че смятам, че би било невъзпитано към нашите съграждани да продължим работа при тези условия. Моля да изчакаме да се успокоят е, духовете. В тези, при тези обстоятелства е невъзможно да се говори. Моля да помолите колегите, ако искат да водят частни разговори, да напуснат пленарна зала и след това да изчакате преди да започнем да обясняваме как сме гласували, докато са се уталожили обстоятелствата. Госпожо Морва, изчаках а, няколко минути. Права се, разбира се, мога да изчакам още малко. Колеги, колеги, обич... ако обичате, продължете с частните си разговори вън от пленарна зала. Can I look at certain colleagues from my own group? Annel... Анелин, Софи, Катлин от моята собствена политическа група към вас се обръщам. Моля да продължите разговорите вън, за да продължим пък ние работа. I think that should do. Така, мисля, че вече можем да продължим. Госпожо Морвай, заповядайте за една минута. Köszönöm сепен. Támogattam a... Много благодаря. Аз гласувах за този доклад за процесуалните гаранции на децата, за техните процесуални права. Разбира се, могат да се намерят някои не много добре използвани термин, термини. Не винаги се уточнява за малолетни ли става дума, за юноши, за младежи. Защо го казвам? Защото в някои случаи, например в Унгария, деца дори които не са навършили все още 14 години, могат да бъдат съдени. Следователно, това трябва да се уеднакви, тъй като се оказва, че деца под 14 години могат да се обект на наказателно производство, но пък нямат по силата на този доклад, нямат процесуални права. Поспешил. Господин Поспешил, благодаря, господин председател. Аз не подкрепих този доклад. Аз съм съгласен, че трябва да имаме еднакво ниво на защита на децата, но обхватът е прекалено широка. Тук е включено дори и защитата на правото на личен живот. Това е обаче в компетенциите на държавите членки. В Чешката република в момента обсъждаме дали деца, които са извършили сериозни престъпления, трябва да останат анонимни или не. Парламентът удължи понятието дете и включва сега и лица до 21 годишна възраст. Благодаря. Господин Мамикенс. Благодаря. Ако погледнем статистиката в Европейския съюз, виждаме, че има много наказателни дела, в които са въвлечени деца, около, деца, около 1 милион деца са подведени под отговорност. Държавите членки естествено реагират различно в тези ситуации. Няма обща дефиниция за третирането на децата в тези ситуации. В този случай ние искахме да зададем минимални стандарти и да излезем с законодателство по отношение на децата. Мисля, че това е много добре. Директивата трябва да включва 18 годишните и тези, които не са навършили 20 една години. Мисля, че обхвата обаче трябва да бъде разширен с включване на деца от 14 години нагоре. Благодаря. Сега госпожа Маковай. Mulțumesc. Peste е, un milion de copii fac obiectul unei proceduri. Един милион деца в момента са обект на наказателни производства според е, данни от комисията. Това означава 12% от всички подсъдими по наказателни производства. Това е огромна цифра. Правата на децата не са гарантирани до достатъчна степен в много държави членки, за съжаление. Това води на свой ред до наказателни производства на деца, чието процесуални права не са гарантирани. Затова смятам, че трябва да има поне минимален стандарт за гаранция на тези права. Трябват ни и освен това защитни клаузи, като например адвокат, право на преводач, ако има нужда. Гласувах за доклада, именно за да гарантирам равнопоставеността и прилагането на еднакви критерии към деца под 18 години. Благодаря. Благодаря. Не виждам колегата Ханен. А, виждам го. Да, Даниел. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Благодаря. Този доклад се отнася за всъщност за фундаменталните, за основните права. Тони Блер обаче не би искал едно такова законодателство да се отнася за Обединеното кралство. А, сегашният министър-председател също е, се опита да поведе преговори, но нещата не достигнаха до никъде. Значи, има все пак една възможност за агломерация на права от страна на Европейския съюз. Какво се оказва всъщност? Кой опазва човешките права? Съвета на Европа, мислехме ние, но се оказва не всъщност Европейският съюз. Ако искаме всъщност да продължим да опазваме ние човешките права в Великобритания, трябва да се отделим от Европейския съюз. Господин Полчак. Благодаря, господин председателю. Трябва да призная, че за мен не беше лесно да гласувам по този доклад. Аз не съм привърженик Европейският съюз да се намесва в наказателното производство. От друга страна има някои ползи, които а, са повече, отколкото това, което е неприемливо. Затова аз подкрепих доклада в крайна сметка. Ние искаме да се създадат а, равни възможности за децата, равни гаранции, за да сме сигурни, че няма да бъдат в невростойно положение в наказателните производства. В чешкото законодателство имаме също категория възраст, която е близка до тази, която се застъпва в този доклад. Благодаря, господин Кели, за една минута. Аз подкрепих това предложение за директива, а именно процесуални права на децата, Девет трилога ни костваше това, така че моите поздравления за всички преговарящи с оглед на това, че има около 1 милион и 600 хиляди деца, които в момента са обект на наказателно производство. Очевидно е, че трябват хармонизирани стандарти за техните гаранции. Абсолютно е важна тази гаранция по време на процеса, но също толкова е важно да има гаранции след това децата да бъдат социално е, приобщени и да не е, са изкушени да се превърнат в рецидивисти. рецидивисти. Искам накрая да кажа, че съм, заклеймявам, заклеймявам решението на египетските власти да не прекратят е, съдебното дирене срещу малолетно дете, което е задържано неправомерно. Малала, благодаря. Господин Волф, благодаря. Непрекъснато говорим за... Говорим с е, един език, за наказателните дела, е, е, който повечето от нас подкрепят. Е, днес говорим за правата на децата. Според нас това е също разумно. Но Обединеното кралство има резерви по отношение на тази директива, защото ние смятаме, че правата на децата в Обединеното кралство са по-добре защитени, но това не е въпросът. Въпросът е, че хората, които ще гласуват на референдума в Великобритания през юли, трябва да знаят, че ето днес се, приемат, се приема законодателство различно от нашето в Европейския съюз. Утре ще се приеме друго законодателство, което ще е различно. Добре, но това е въпрос за бъдеще и трябва на Великобритания да се вземе решение дали искаме да останем в Европейския съюз. А сега преминаваме към бюджета 2017 година. Доклад на господин Гайер. Първият оратор. Благодаря, господин председател. Гласувахме първите редове на бюджета за 2017 година. Остават още обаче много е, много работа. Затова ние се въздържахме, за да не си затворим всички врати пред преговорния процес за процеса. Сега, бюджетът е, за 2017 година обаче повтаря някои стари грешки. Трябва ни повече бюджет и по-добро разпределение. По-добро разпределение, което да се основава на разпределението на БВП на глава на населението на всяка държава членка. Ще се подпише в скоро време споразумение за разпределение на бежанците и тяхното изтласкване към трети държави. Не може обаче да се процедира така, както ни казаха от Върховния комисариат на ОНЕ за правата на бежанците. Не бива да превръщаме Егейско море в място, където ние замитаме това, което не ни интересува да, сме в, да, да държим в къщи. Това е потъпване на нашите собствени принципи. Госпожа Лопес Бермехо, благодаря. Аз гласувах против този доклад, защото повтаря неолибералните принципи на бюджетирането тук. Започваме най-напред с финансирането, което е регресивно и освен това не подлежи на демократичен контрол. Не смятам, че европейският бюджет трябва да подпомага економическите структури на управление. Не смятам, че държавни пари трябва да се използват за либерализиране и индивидуализиране на търговията на правно-трудовите отношения. Освен това, смятам, че същите тези средства винаги отиват за едно и също, а именно пазарни механизми, вместо да има общо европейско финансиране на държавни поръчки, а не на частни поръчки. Смятаме, че европейските фондове трябва да подкрепят демократично взети решения от националните държави членки, а да не се превръщат в механизъм за шантаж. Освен това, земеделското и индустриално развитие трябва да бъдат подпомогнати на национално равнище, вместо да се превръщат в обмен на монета. Благодаря. Ханан, за една минута. Благодаря, господин заместник председател. Преди 100 години в моя избирателен регион враговете. бреговете на Темза се стигна това, което сега е известно като заседание на парламента в Уестминстър. От самото начало идеята беше не представителство, а да се държи отговорно правителството, особено в финансовата сфера. Всичко останало беше странично. Представителството на избирателите и другите аспекти. Но сега вижте колко различни са националните ни парламенти, когато става дума за финансовите въпроси и какво е отношението на нашия парламент, отразено в доклада. Ние искаме все повече пари, повече европейски ресурси за увеличаване на бюджета. Точно обратното на това, което трябваше да правят националните парламенти, за което бяха създадени изначално. И бюджетът няма да става по-малък и това е една основателна причина Обединеното кралство да напусне Съюза. Благодаря, господин председател. Ясно е, че целта е да намерим повече средства, откъдето можем. Освен това да ги рационализираме, спрямо целите, за които трябва да бъдат отпуснати. Целите са ясни, еразъм плюс, малки средни предприятия, единен цифров пазар, публично-частни партньорства, схеми за подпомагане на предприемачеството и на младежкото предприемачество. Това са ясните приоритети. Ясно е че 2 милиарда евро следва да бъдат отпуснати и за Гърция, за да може тя да се справи с нестабилността си. Благодаря. You, Господин Волф, благодаря. Вчера в парламента на Обединеното кралство управителят на банката на Англия каза, че има аргументи за напускане на Европейския съюз, но, но той игнорира два риска. Риска за оставане в Европейския съюз и риска от непроменеността на Европейския съюз. Е, в насоките на бюджета 2017 са всъщност е, ясно послание, послание към британските граждани, които трябва да разберат, ако те изберат да останат, те всъщност искат да останат в една организация, чийто принцип е увеличаване на бюджета на Европейския съюз без тяхното представителство. Има следния постулат. Трябва да има представителство за всяко финансово решение, а тук ще имаме увеличение на бюджета без влиянието на парламентаристите. Благодаря. Господин Полчак. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих с гласа си този документ, тъй като той е важен за изготвянето на бюджета. Читам, че Европейския съюз не трябва да бъде дестабилизиран в още една сфера, именно в сферата на бюджета. Предходното председателство на Люксембург показа как могат ефикасно да се изготвят бюджети и как могат да бъдат приемани. Това беше успешна стъпка от страна на Люксембургското председателство. Сегашното председателство и словашкото председателство в последствие ще се умеят да приключат успешно работата по бюджета. Бих предпочел да подготвим бюджета с определена гъвкавост, заложена в него, тъй като сме изправени пред сериозни предизвикателства с миграцията, стратегически проблеми, глобални напрежения в съседство и трябва да сме подготвени за всичко това. Благодаря. Това беше последното обяснение на вота за доклада Гайер, а сега преминаваме към доклада Хюбнер. Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. Госпожа Морвай, първият оратор. Köszönöm szépen, bár csak tartózkodtam, nem igennel. Благодаря. Аз се въздържах в, в този случай. Но е, все пак голяма част от доклада е по вкуса ми, особено там, където става дума за субсидиарността и пропорционалността като принципи на законотворчеството, както и ролята на националните парламенти в връзките между Евросъюза и държавите членки. Защо тогава гласувах по начина, който описах, защото смятам, че няма как да обясня на моите избиратели какво би означавала субсидиарността в този смисъл. Няма как да им обясним, че субсидиарността е всъщност отказ от възможността да определя съдбата на собствената си държава. Благодаря. Eine минути, гетце, колега Гержи Jerzy Господин Поспешил за една минута. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах в подкрепа на доклада, тъй като считам, че качеството на нашите закони понякога буди въпроси. Аз отговарях за приемането на законодателство и за транспониране на европейско законодателство в Чешката република и често се натъквах на факта, че има различно тълкуване на директивите и се питахме кой е най-добрият начин да се транспонира една директива в националното законодателство. Няма споразумение, което да се фокусира върху качеството на нормотворчеството. Не става дума само за техническа дейност, а за нещо с политическо изражение. Този парламент, останалите институции на Европейския съюз изготвят закони, които са от лошо качество и това неизбежно се отразява на начина по който гледат на Европейския съюз нашите съграждани. Ролята на националните парламенти се укрепва в този случай и мисля, че трябва да се използва тази възможност в по-голяма степен в бъдеще. Господин Шулц за една минута. Господин председател, уважаеми колеги, аз също гласувах за, но трябва да кажа, че, с, че имах няколко резерви. Е, нещата вървят в правилна посока, но на някои места имаме нужда от повече конкретни факти, от повече уточнение. Е, що се отнася, например, за малките и средни предприятия? Е, тук би било хубаво да имаме а, а, повече конкретика. Също така по-прозрачни биха могли да бъдат осветлени отношенията между парламента и съвета, начина на вземане на решение. А, освен това, за моето заключение е, че гласувах, но въпреки това е, гласувах заедно. Имам резерви. Благодаря, господин Мамикинс. Благодаря. Смятам, че нашите закони трябва да бъдат с възможно най-добро качество. В противен случай това ще се отрази на съдбата на половин милиард обитатели на планетата. Ще се отрази на техния живот, на просветата на образованието. Така че докладът, който днес обсъждаме, е важен защото за първи път включва малките и средни предприятия. Интересно, защо при положение, че половината от нашите предприятия са точно малки или средни? Смятам, че по-доброто, по-простеното законодателство е определено придобивка. Повечето от нашите съграждани си нямат и представа какво се случва в нашите институции. Следва да намерим начина да се доближим до тях, до нашите съграждани, до нашите избиратели. Затова парламентът и комисията трябва първо повече да са в контакт едни с други. Благодаря колегата Маковей за една минута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 казахте, но има и много неща, които не са ясно, ясни. Колеги, всеки с своята програма, с своите лични идеи, има ясна представа. Затова имаме и законодателство, което ни струва наистина много. И в крайна сметка трябва да кажа, че Имаме и доста елементи, които не са пряко свързани и нашите избиратели в крайна сметка не успяват да разберат какво означава всичко това, има ли смисъл. Законите трябва да са ясни, прости и кратки, според мен. И е много важно да има малко законодателни актове, тъй като ние сме тук точно за това, да правим законодателство за гражданите, а не всеки да си гони личните идеи Европейската комисия, съвета и парламента трябва да провеждат консултации помежду си и гражданите трябва да бъдат ясно чути. Благодаря. Благодаря, госпожо Маркова. Сега Маркус Пипър. Една минута. Надявам се, че се чуваме, господин председателю. Подкрепих доклада Хюмнер, защото малките предприятия често са обект на интерес на бюрокрацията и е, е, цялата оценка на въздействието от комисията е, понякога е различна. И все пак комисията трябва да привлече е, парламента и съвета за по-голяма отговорност и искаше да изготви списък за различните законодателни актове за оттегляне. Питам се защо съвета и особено парламента отхвърлиха това важни въпроси с, къ, в посока към е, прозрачност бяха свалени от дневния ред. Комисията сега държи черния петър на европейската бюрокрация. Жалко. Пропускаме шанс шанса да покаже, защото не можем да покажем на европейските граждани кой носи отговорност за законотворчеството. Трябваше да направим повече. Благодаря. Сега Марк Тарабела. Една минута. Господин председател, аз гласувах против от името на нашата парламентарна група. Комисията и съветът само консултираха и нищо повече с законодателя, а това е крайно недостатъчно по такъв важен въпрос. Нашата политическа група смята, че така приятия подход застрашава и социалната защита, и защ... общественото здраве, и екологичната защита. Ние не можем да приемем това междуинституционално споразумение. Е, Европа има нужда от повече хармонизация и социална, и фискална. И този текст пропуска шанса в това отношение. Благодаря, казва председателя. Последен Стивен Улф. Благодаря. Благодаря, господин заместник председател. По-добри закони, по-добра регулация. Кой е против това да имаме по-добри закони? Европейския съюз има нужда от по-добри закони, защото след 40 години законодателство в съюза БВП е много ниско. Законите на Европейския съюз водят до ниска производителност, безработица средно 13%, младежка безработица средно 30%. Нашия континент умира поради законодателството на ЕС. Ако погледнете това законодателство, нека да видим как то се създава. В САЩ има сенатори и конгресмени, които създават закони, защото те са от полза за хората. В националните държави парламентаристите изковават законите, защото хората ги искат. Тук в Европейския съюз обаче това го правят чиновниците. Всъщност, какво означава по-добро законодателство в ЕСА? Това е един капитан на потъващ кораб, който крещи имаме нужда от повече дубки в корпуса. Благодаря. С това и слушахме изказванията и стигаме до споразумението за тютюна, споразумението с Филип Морикс. Кристина Мора, една минута. Микрофон за оратора. Микрофон, късъм е, сепен. Благодаря. Благодаря. Ами, а който разгледа този доклад, тръгвайки от заглавието, ще разбере, че става дума за споразумение с тютюневите консерви в скоби ПМИ. Е, ПМИ би трябвало да знае нещо е, от е, Европейския съюз, от демокрацията. Така се възприема това съединение. Но при подробен прочит на доклада разбираме, че става дума за Филип Морис International, един гигантски тютюневопроизводител концерн, свързан и с други предприятия. Искам да предложа следното. Във всички страни и включително на учениците да покажем, че има такова споразумение. Ако не може да се разбере защо това не е приемливо, не може да се приеме, че е грамотен гражданин. Те първа трябва да се учи на прозрачност, корупция и така нататък. А сега Ежи поспешил една минута. Eh, благодаря господин председателю. внимателно проучих документите подходих по резервирано към тук. документа с който разполагам ясно сочи че споразумението съществувало до сега и за което днес гласуваме като удължаване, представлява от една страна, има за цялата една страна намаляване трафика на фалшиви, на подправени продукти на Филип Морипс, но с, от друга страна и намаляване на така наречените бели цигари, т.е. тютюневи изделия, т.е. нелегалния трафик. И е, не става дума за намаляване на тютюневите изделия. Мисля, че се нуждаем от системно решение, а не от отделни споразумения с отделни производители защото това трябва, може да донесе за према, допринесе за премахване на легалната търговия. Благодаря на, госпожа, на господин Поспешил, сега господин Микинс. страдаем. Благодаря, господин председател. У нас в Латвия трафика, незаконният трафик с цигари расте с всеки ден. Ние сме сред най-бедните региони в Европейския съюз и хората се опитват да издържат по този начин. Докато няма законна работа, положението няма да се промени. Жалко за пропиляното време на комисията в, по този документ през първото полугодие на тази година. Документа излезе през февруари, а ние го очаквахме още през май миналата година говорим за незаконна търговия, за незаконна дейност, за трафика на цигари. Тук се нуждаем от насоки и директиви за ограничаването на тази дейност. Председателят, благодаря сега Клаус Пухнер за една минута. Благодаря, господин председател. До сега съществуваше споразумение Филип Морис ЕСА. Мисля, че подобни договорености поначало принципно не трябва да се допускат. Първо, защото е, тук не става дума за парични потоци и второ, защото ЕС по принцип не следва да преговаря с отделни фирми. Тя, той работи с всичко. Тютюневата промишленост се опитва по различен начин да повлияе на политическите решения. Е, това проличава и при арбитражните дела именно Филип Морис, Морис добива по-голяма сила, по-голямо влияние и се опитва да влияе на политиката. Трябва да сложим край. Мандалото трябва да падне. Затова много се радвам на вота в парламента. Това сътрудничество трябва да се прекрати. Благодаря. Благодаря господин професор Бухнер. Сега колежката Маковей. comerțul ilicit uh, cu tutun cauzează pierderi de. Незаконната търговия с тютюневи изделия води до сериозни загуби. Милиони евро. Това са наши пари. Още повече, че незаконната търговия с тютюневи изделия е, подпомага организираната трансгранична престъпност и всякакви видове престъпен трафик. Съжалявам, че Европейската комисия отдели толкова време преди да ни обясни каква е, какъв е смисъл от това споразумение. Надявам се в бъдеще това да не се повтаря. Очакваме сериозна прозрачност от комисията. Всичко всички участници в тези преговори пазеха дълбока тайно, тайна. Е, единствено при закрити врати е, ни даваха достъп до документите. 12 години изтекоха от първото споразумение, а междувременно се шири трафикът с цигарни изделия. Благодаря, казва председателят. С това приключваме е, обясненията на ВАД. Преустановявам заседанието до 15 часа.